Скъпи колеги, предлагам ви да възобновим своята работа, защото сме в началото на годината и трябва да си организираме работата за 2012 година. Веднага започваме с програмата за работа на агенциите. Както знаете, ние сме в известен смисъл богата комисия, защото и доста агенции и фундации зависят от компетенциите на нашата комисия. Надявам се, че ефективността съответства на броя и че техните специализирани познания ще ни позволят да повишим е, капацитета си, да си вършим по-добре работата. Е, много от е, проблемите, които ни вълнуват, преживяват, са, свързани с сериозни опасности. Ще, дам, ще ви раздам, ще ви дам възможност да се изкажете тъй като ще имате удоволствието да говорите пряко в пленарни, пред пленарния състав на комисията. Ще ви дам обаче не повече от 6-8 минути, за да проведем максимално плодотворен разговор. Сега, както се полага в една бюрокрация, ще ви подредя по азбучен ред И за това първата агенция, която ще представи своята работа, ще бъде агенцията за безопасност и здраве при работа. Ние ще ви слушаме всички, след това ще има време за въпроси и отговори, за да не стане така, че след, разго... че след представенето и дискутирането на една агенция за последната да не остане време. Заповядайте, имате думата за 6 до 8 минути. Благодаря много, госпожо председател, за, за Госпожи и господа депутати, благодаря ви за тази възможност да ви информираме за работата от миналата година и плановете за миналата година. В документите пред вас са представени основните проекти, както и по-подробната работна програма за 2012 година. Ето защо аз само ще се спра на някои въпроси и а, с готовност ще отговоря на въпросите ви. Агенцията за безопасност и здраве при работа предоставя информация и подкрепа на фирмите, работещите както в Европа, така и извън за да бъдат работните места безопасни и здравословни. Също така работим с правителства, политици и учените, за да може нашата работа да бъде актуална и полезна за тях. В е, труден, е, трудни периоди на висока безработица и нисък растеж и работещите и работодателите могат да, да преценят, че конкурентоспособността е по-важна от безопасността и да запазят работното си място на всяка цена, в това число и на, на цената на здравето им. И сега мерките за економи в цяла Европа изострят тези тенденции. Това е изключително късоглед и погрешен подход и скоро ще платим цената на грешките, както от гледна точка на економическите резултати, здравето и тежести за бюджета. Ако не сте убедени, ще ви дам няколко примера от неодавнашната ни работа. През 2010 година ние публикувахме европейско проучване на на предприятията за новите рискове. Това беше първото специализирано проучване за здраве и безопасността в европейските малки и средни предприятия. Е, констатациите, които установихме, бяха много е, интересни. Установихме основните причини, поради които оценката на риска в някои случаи никога не се осъществява. Накратко ние установихме, че малките и средни предприятия се нуждаят от нашата помощ и ние продължаваме а, да полагаме усилия да я предоставим. През 2012 година ние ще представим по-подробни доклади въз основа на вторичните анализи. За сега работа нашата дейност не остава само в рамките на агенцията, а се използва от учени в цяла Европа. И така, как прилагаме констатации. Непрекъснато разработването на онлайн оценката на риска или ОИРА е пряк отговор на констатациите, насочена е към малките и микропредприятия на Европа. В Европа в Европа много се говори напоследък и се поставя под съмнение необходимостта от оценка на риска в писмен вид и дали тя не представлява допълнителна тежест за малките предприятия. Знаем вече, че добрата оценка на риска е в основата на доброто управление на здравето и безопасността на работното място. Веднъж след като данните бъдат въведени, системата веднага съставя доклад. По този начин оценката на риска се прави добре. Използва се модел, разработен от холандското правителство и техните партньори и се работи, работи с 150 специално приспособени към различните сектори инструменти. Последното проучване показа ясно ползата от участието на работещите и желанието на работодателите да спазват стандарти за безопасност и здраве. Искам да спомена, че следващата ни основна двугодишна кампания ще бъде насочена към управлението и участието на работещите това е подход, който е доказал своите качества. Кампанията ще започне през април и вече няма съмнение, че това е най-голямата кампания от този тип. В нея участват много голям брой страни. През следващите месеци ще получите допълнителна информация. Нашите прогнози се търсят много, е, както и работата ни по е, рисковете, свързани с новите технологии и новите технологии, свързани с зелените работни места. Никой не критикува е, разширяването на така наречения зелен сектор трябва обаче да се постави акцент на съответните рискове, тяхното ограничаване и по възможност премахване. Зеленото не е непременно безопасно. Необходимо е да се направи анализ на рисковете – Нашия подход е да предоставяме инструментариум и информация в, под формата на различни продукти и фирмите, от, и от тук нататък фирмите правят своя избор измежду тях. Освен това, Европейска ние подкрепяме Европейската година за активно старение. Една от най-старите ни цели е да обръщаме внимание на необходимостта от безопасност и здраве за работниците до момента, в който се пенсионират. Преждевременното отегляне на работещи от работа поради, поради фактори свързани с здравето е, е свързано с е, големи економически е, разходи и разходи в човешки план. Здраво, здравето и безопасността за работниците е устойчив подход и възможността те да се върнат на работа след, след происшествие злополука, говори за това доколко сме успели да реализираме програмата си за активно старене. Най-сетне ние трябва да гледаме с критичен поглед нашата собствена работа, нашето място в сегашния економически климат – нашият принос към постигане на целите на стратегията 2020. Когато започнах, като поех този пост миналата година, започнах работа по стратегическо планиране, в което се включи управителния съвет. Там влиза представители на държавната администрация, на работещите, на работодателите. Дейността продължава и с голяма радост ще ви докладвам за резултатите. Нашата цел е да останем център, който постига високи, най-високите възможни резултати в областта на здравето и безопасността. Ние трябва да се вслушваме в мненията на работещите, да ги мотивираме, да правим така, че те да участват активно. Необходимо е да помогнем на правителствата чрез разяснителни кампании и други, и други дейности, които не могат сами да осъществят в период на економии. Надявам се, че ще контактувам с много, с мнозина от вас през годината. Вашият ангажимент и подкрепа са изключително полезни и ви благодарим. Благодарим ви, госпожо председател. Благодаря за това представяне на вашите ангажименти за следващата година. Сега ще преминем към Европейския център за развитие на професионалното обучение и давам думата на господин Кристиан Летмайер. Благодаря, госпожо председател, госпожи и господа депутати. Благодаря за тази възможност да ви представя дейността на СДФОП. Искам да ви обърна внимание към материала, който ви изпратихме за рамките за квалификация в Европа за подробно представяне на бъдещето и миналото на СДФОП, искам да ви обърна внимание върху годишния доклад за 2011 година. Той ще бъде готов наскоро. На вебсайта ни ще намерите средносрочните дългосрочни приоритети. СДФОП организира 111 срещи и семинари и дейността ни се цитира в европейски и международни политически документи. Това цитиране, както и увеличаващия се брой цитати в научни публикации, говори за ефекта от нашата работа и целта ни да се превърнем в авторитетен глас по въпросите на обучен през целия живот е постигната. СДФОП е изпълнила напълно бюджет си за 2019 година, което говори за добро планиране и наблюдения и като следствие от вашите бележки, къде можем да усъвършенстваме дейността. Смятам, че трябва да работим по-добре с медиите, да разясняваме въпросите свързани с ученето през целия живот – през 2012 година СЕДЕФОП ще продължи да изпълнява европейските инструменти. Тук става дума за европейската рамка за квалификация, системата за прехвърляне на кредити, е все още в ранен етап. На този етап с тези инструменти Европейската квалификационна рамка както и осигуряването на качество, ще, ще помогнем да осигурим съвместимостта на национално ниво, но и сравнимостта и последователността в между държавите членки. Европас е успех. Повече от 10 милиона сивита та се разработват онлайн. Освен това са необходими, но са необходими допълнителни инструменти. Това е свързано с на прилагането на механизмите за валидиране. Сега искам да пледирам за необходимостта инструментите да се прилагат в, в рамките на интегриран процес. Ако искаме системите за обучение да станат по-гъвкави, така че европейските граждани да могат да преминават между различни видове на образование и обучение. Това не е нито тривиално, нито лесно, още повече, че е необходимо да осигурим прозрачност и сравнимост между националните системи. СДФОП подпомага референтния процес и осъществява подкрепа за държавите членки. По този начин ще се осигури гъвкавост на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 на пазара на труда има сериозен, сериозен дисбаланс, по-конкретно по отношение на безработицата сред младежите, особено в страните с финансова криза. Това доведе до рецесия и драстични мерки за економии, но дори в тези моменти фирмите не винаги могат да намерят квалифицирани работници или и вишистите са принудени да приемат работа, за която са твърде високо квалифицирани. Това е, е сериозен проблем. Този проблем влияе върху качеството на заедостта. СДФОП полага е, усилия за да разбере характера и мащабите на несъответствието между квалификацията и работното място. Това са проблеми, които винаги водят до неефективност. Необходимо е да се осигури адаптиране на обучението и образование. Други думи, ние имаме нужда от механизъм, така че да превърнем онова, което знаем за уменията в разработване на обучението. По този начин ще осигурим баланс между търсенето и предлагането. Необходимо е да се интегрира информацията за потребност от умения и несъответствията между квалификацията и работното място. Също така е необходимо системите да бъдат отворени и гъвкави, така че да се приспособи обучението към конкретните потребности. Надявам се, че тези кратки забележки говорят за това, са ви убедили, че Работата на СДФОП е, има пряко отношение към а, политиката на Европейския съюз. В средносрочен план ние ще засилим акцент върху най-важните предизвикателства в по-широки социално-економически контекст. Надявам се, че успях да ви покажа, че работата ни е свързана с взаимно свързани въпроси и синергията между тях, която е много необходима за да се реализира пълния потенциал. Добрата работа на експертите на СДФОП доведе до това, че нашата, че има, нашата дейност става все по-търсена. of non-formal learning experience or to support the development and make ние подкрепяме разработването на панорамата за умения. Цялата ни дейност е насочена към това уменията да развитието на уменията да съответства на потребностите на пазара на труда. Накрая Искам да ви информирам, че ремонта на сградата на СДФОП започна през ноември 2011 година и според плановете трябва да приключи до юни 2012 година. По този начин ще имаме възможност да използваме заседателната зала. Освен това, както знаете, първата процедура за назначаване на директор се оказа е, безуспешна. Новата процедура се надяваме да приключи в 2012 година, т.е. центъра ще има нов е, директор от 1 е, декември 2012 година. СДФОП от 2013 година ще бъде засегнато задължителното намаляване на броя на служителите. Центърът води политика на повишаване на ефективността при използването на ресурсите и насочва дейностите си към високо приоритетни усилия. Боя се, че с оглед на новите потребности, ограничения бюджет, някои важни проекти ще трябва да бъдат отменени. Искам да благодаря на парламента и комисията по заетост за подкрепата и доброто сътрудничество в миналото и а, отправям апел а, и за а, тази подкрепа да продължи в бъдеще. Сега Европейската фундация за подобряване условията на живот и труд господин Менендес Валдес. Благодаря много, госпожо председател. Уважаеми депутати, дами и господа, това е втората година, през която работих. Миналата година само един месец бях на поста тази година вече имам възможност да ви представя някои от постиженията от работната ни програма през 2011 и да очертая някои от основните елементи на програмата за 2012. Няма да навлизам в подробности, тъй като вие имате достатъчно предоставена писмена информация. 2011 и 2012 са последните две години от 4 годишната ни програма за по-добър живот и възможности за всички. Ние искаме да се подобри мандата на агенцията, за да можем да оказваме подкрепа на вземащите политически решения. Имаме бюджет, който е ограничен до 20 милиона евро. Има промени в ситуацията. Когато подготвяхме сегашната ни 4 годишна програма, кризата все още не беше на лице. През 2011 година постигнахме 99% освояване на бюджета. Публикували сме повече от 180 публикации, различни езикови версии – повече от хиляда копия са публикувани на нашите уебсайтове. Нашата експертиза се ползва от заинтересованите страни, например, от повече от 1800 хиляди даунлоудс от уебсайта ни на доклади. Има много цитати в медиите. В научните издания има повече от 450 цитата. Над 170 цитата има включени в документи на Европейския съюз. Сега започнахме да обсъждаме следващата 4-годишна програма за 2013-2016 година. Провеждаме многостранни консултации, разбира се, бюджетните органи, Европейския парламент, правителствата, работещите, за работодателите, Европейската комисия, Економическия и социален комитет ще бъдат ангажирани. Ние ще представим пред Европейския парламент следващата ни 4 годишна програма най-късно през януари 2013 година. Научно-изследователската ни дейност се ръководи от нуждите на политиката. Основната ни дейност е да оказваме подкрепа на европейските служби, осъществяваме европейски изследвания за качеството на живота, на състоянието на фирмите, на условията на труд. Извършваме редица е, такива изследвания в сферата на качеството на труда, структурните промени и други. Очакваме новия бюджет, ограниченията в персонала, за да видим в каква степен ще можем да покрием тези дейности в бъдеще. Наблюдаване на качеството на работата през кризата е ключова част от дейността ни, както през миналата, така и през настоящата година. Ние предоставяме информация за преструктурирането, имаме монитор за преструктурирането, имаме база данни с повече от 400 е, мерки, които се прилагат от е, социалните партньори или правителствата. Също правим изследвания за структурните промени на пазара на труда. Видяхме, че рецесията води до ускоряване на тези промени. Основната тенденция е, че пазара на труда продължава да се поляризира и дори по време на рецесията се създават работни места в Европа, но в двете крайности или най-скъпоплатени или най-низкоплатени. Редица държави членки имат различни модели. Ние публикувахме доклад Имаме отделна глава в а, доклада на Комисията за социална Европа за 2011 година. Качеството на работните места е особено важен а, въпрос. Ние имаме а, проучване, което показва какви са тенденциите а, през последните 20 години. Продължаваме да извършваме анализи ще изготвим доклад за парламента през април за качеството на работните места. Ще извършим допълнителен анализ, свързан с новаторските организаци... новаторска организация на работата, предоставянето на добри условия на труд. Това ще бъде следващият етап на проучването ни на европейските компании за 2012 и 2013. Анализа на условията на труд ще акцентира върху възрастните работници, защото знаем, че това е Европейската година на активния живот на възрастните и междупоколенческа солидарност. Ние също изготвяме доклад по определенето на заплащането и индексирането на заплатите. Този доклад беше публикуван своевременно, когато се обсъждаше въпроса за Европейския пакт. Ние най-силно засегнати от кризата са младите хора. Нашата агенция, заедно с другите три агенции, представени тук, организира общ семинар – в парламента, за да допринесем общо трите агенции. Ние винаги работим съвместно по проекти върху младите хора и техните потребности. Разходите, свързани с потребностите на 21 държави, са 100 милиарда евро годишно. И това е много подценена оценка, което означава, че само 10% от тази група се ползват 10 милиарда евро, но не всичко е пари. Ние също подчертаваме какви са социалните разходи за участието им в обществото. Имаме монитор върху качеството на живота и качеството на обществата. Правим сравнения с останалите ни проучвания. има понижаване на доверието в европейските институции, не само сред младите хора, но и сред населението като цяло. Ние ще публикуваме някои нови констатации на базата на проучването на условията на труд. Когато разглеждаме въпроса за качеството на живота на хората, ние сме извършили доста проучвания в управлението на дълговете на домакинствата, прилагане на новаторски решения за социални услуги. Следващият акцент в следващата 4-годишна програма ще включва акцента върху справяне с кризата и възстановяване. Благодаря ви за вниманието. Благодаря много. Последният оратор е госпожа Медлен Сербан от Европейската фундация за обучение. Отново искам да подчертая, че в голяма степен ви идентифицират с мястото, където се намира агенцията. Благодаря, госпожо председател. Искам най-напред да благодаря на вас, както и на всички членове на, Европейска... на Комисията по заедостта. 2011 година постигнахме резултати благодарение и на доброто сътрудничество с Европейския парламент. Както казаха останалите оратори преди мен, ние очакваме това да стане през 2012, защо не и за следващата финансова рамка. Що се отнася до отчетността, искам да ви кажа какво сме осъществили през 2011 година. Ние ви представяхме писмена информация, за това с ваше позволение ще се фокусирам само върху 3-4 елемента от, на нашата дейност. Ще кажа няколко думи за приоритетите ни за 2012 година. Както всички знаете, Нашата агенция в Тюрин работи от името на Европейския съюз за външното измерение на политиките на Европейския съюз в сферата на образованието, обучението и заетостта. Работата ни през 2011 беше фокусирана върху 30 държави партньорки. И това е в рамките на мандата, който ни беше възложен като агенция. Ние очакваме да продължим да работим за европейските институции, да ги запознаваме с нашия анализ в сферата на обучението, образованието и заетостта, да допринесем за създаването на мрежи, за споделяне на знания между Европа, трети страни, да си сътрудничим с международни агенции, които са активни в съответните държави. Като се има предвид, е, че ние работим е, за да предоставяме политически е, консултации, бих искала най-напред да се спре на процеса от Торино. Този процес е вдъхновен в голяма степен от Копенхагенския процес – Колегата от СДФОП говори по този въпрос. Много важно е в страните партньори да провеждаме политика базирана на фактите, не адхок такива, не случайни политики, да включва максимално участници, всички заинтересовани страни, да се гарантира качеството. Това е свързано в голяма степен с ам, доброто управление. Ние очакваме вземането на политически решения в тези страни да отчитат нуждата от добро управление. Затова всички наши усилия са насочили към изграждането на капацитет, за да има добро управление. Това ще продължи и през 2012 година. В рамките на процеса от Торино за 2012 ние сме включили измерението за управление във всички анализи по политиката, която извършваме в тези страни. Работата, която беше извършена през 2011 в страните, с които работим, например, включват работа с Молдова. Новият закон за образованието се базира на анализа, който се извърши. В Косово беше избран стратегически план за образование и обучение до 2016 година, отново на базата на съвместната ни работа в рамките от процеса от Торино. В Тунис ние ръководихме наблюдението на пътната карта по заетостта за да отчетем свършената на място работа. В Таджикистан дейността, която осъществихме в анализа на политиката, са в подкрепа на Министерството на труда при приемането на новата политика в сферата на заетостта. Това са само няколко примери. Държавите партньори бяха изключително отзивчиви и те поставят въпросите на образованието, обучението, заетостта, като виж свой приоритета. Унгарското и полското председателства през 2011 година поканиха нашата агенция да представим резултатите от своята дейност в паралелните събития, които бяха организирани по въпросите на образованието което означава, че на високо място в дневния ред се поставя въпроса за сътрудничеството в тази област между държавите членки. На следващо място ще се спра на квалификационната рамка. Аз избрах това, за да покажа по какъв начин работата в Европа вдъхновява работата на страните партньори. И това е само едно продължение на казаното от колегата от СДФО. И аз тук бих искала да ви да споделя за конференция, която организирахме заедно с участието на 70, 67 държави. Тоест, ние отиваме по-далеч от границите, защото работата в Европа вдъхнови много други държави. Важно е също да подчертаем, че външното измерение на нашата дейност ще бъде отчетне през 2012 година, когато ЮНЕСКО ще организира третия се конгрес – и възложи на нашата агенция да организира пленарното заседание по квалификацията. И за нашите е удоволствие да представим пред целия свят постиженията в Европа, възможностите, които има Европа, да си сътрудничи с държавите партньори. Има доста държави, които твърдят, е, че при тях нещата се развиват както в Европа, там има голяма доза ентусиазъм, но остава да се свърши още много работа, за да се гарантира, че е, качеството на тяхната работа ще бъде високо и че ще бъде в е, полза действително на гражданите на страната, не само да се изготвят доклади. Ние сме далече все още от приключване на нашата работа. Трябва да продължим да работим с същите темпове и през 2012 година. Голяма част от нашата работа е посветена на държави, които се нуждаят от подкрепа на привеждането в действие на политики в полза на гражданите. През 2011 бяха набелязани още много различни начини да се ангажираме своевременно да окажем подкрепа на тези държави. Ние се гордеем, че можем да съобщим това тук, че и Тунис, и Египет се възползваха от приноса на Европа в сферата на образованието, обучението и заетостта. За съжаление, постиженията не са чак толкова внушителни, но през 2012 година на, на 8 марта ще започнем с едно много важно събитие в Тунис. Европейската инвестиционна банка покани нашата а, фундация за а, развитие, за да представим а, аспектите, свързано с развитието на малките и средни предприятия. И така в Тунис ще можем да а, представим какво правим в отделните страни. Това е важно за южната част на Средиземноморието, защото в Европа имаме демографски проблеми, докато там има много по вече млади хора. Необходимо е да се създадат 60 милиона работни места през следващите 15 години и считаме, че Европейската фундация за обучение ще може да даде своя принос в тези региони. Също важно е да държим сметка за случващото се в източна Европа. Затова ще продължим да работим в сферата на развитието на заетостта и пазара на труда, да анализираме нуждата от умения в страни като Украина, Република Молдова, да работим по устойчивото развитие, защото къде другаде би било толкова актуално да се обсъжда въпроса и за нови работни места, например екологосъобразни такива. Във връзка с програмата за 2012 бих искала да подчертая какво правим в сферата на миграцията. Това е много важно. Партньорствата за мобилност, които бяха служ... сключени с Молдова, Армения и Грузия, както и с Марокко и Тунис, ни дават основания да кажем тук, че благодарение на нашия принос партньорството за мобилно с Молдово включва измерение свързано с уменията и това измерение ще се включи във всички останали подобни партньорства. Ние извършваме проучвания на измеренията свързани с заетостта на миграцията какви са уменията, които имат е, иммигрантите в Европа, как могат да бъдат използвани. Мога да споделя съвсем предварителни констатации. Високо квалифицираните иммигранти, за съжаление, не се установяват в Европа. Може би трябва да се направи нещо в тази посока, но ние сме на ваше разположение, когато считате, че е уместно да а, продължим нататък. Равният достъп до образование, обучение и заетост е ключа в нашата дейност, затова през 2012 ние ще наблегнем на териториалното сближаване в отношенията ни с страните партньори. Европейската фундация за обучение е освоила 99,7% е от поетите бюджетни ангажименти. Има съкръщаване на бюджета и на страните, но все пак трябва да имаме предвид, че за да се върши работа са необходими хора и средства. Председателката. С тези изказвания надхвърлихме времето, което беше предвидено за тези встъпителни изказвания. Първи оратор. Благодаря, госпожо председател, благодаря на представените програми на тези агенции и фундации. Ние се нуждаем от тези структури. Това не е някакъв лукс. Техните изследвания ни помагат да вземаме решения. За това искам най-напред да поставя въпрос на института в Билбао на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа. Ние работим в рамките на комисията по заетост и социалните въпроси по една тема, която е много популярна или по-скоро непопулярна. Става дума за работещите, които са подложени на влиянието на електромагнитни вълни. Бихте ли ни кажете, защо не сте отговорили положително на нашето искане в тази посока? И втората точка, която е също изключително важна, и тя беше засегната от мнозина от вас, се отнася до развитието на квалификационната рамка на европейско ниво. Новите квалификации, от които се нуждаем, вие подчертахте в последното изказване връзката между миграцията и квалификацията. Това е въпрос. Бихме искали повече прецизиране. Ние работим както по въпросите на миграцията, за е, единото разрешително, за разрешителните за работа в рамките на европейските политики. Ние се нуждаем от задълбочен анализ тази област. Може би вие можете да ни кажете нещо повече. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Серка, след това госпожа Бауер. Благодаря госпожо председател. Искам да благодаря на директорите на агентите и на фундацията и на центъра. Съгласен съм с колегите, че миграцията е нещо много важно и вие правите голям принос в тази насока – благодаря ви и за писмените документи. Благодаря ви и за сътрудничеството до момента. А, аз имам следния въпрос. Той е към всички. Изненадан съм от резултатите по отношение на индикаторите. Но независимо от критериите за ефикасност, мисля, че кризата, е, която тя налага върху бюджета, независимо от тези ограничения, ще трябва да ограничим още повече бюджетите. Затова въпросът ми е, мислите ли, има ли от ваша страна индикатори, И може би е разумно да се помисли за подобни индикатори в идните месеци. На второ място. Обръщам се към представителката от Билбао. Говорих тази сутрин с датската министърка, защото има слухове от комисията, че Европейската стратегия за здравеопазване и безопасност ще се прилага с закъснение поради кризата. Всъщност, новата стратегия би трябвало да се изтегли напред, но така или иначе, министърката каза, че в момента семинарът, който трябваше да се състои, наистина ще се състои. За новата стратегия това е катастрофално, ако тази политика закъсне. Можете ли вие да ни кажете, на базата на вашия опит, можете ли да кажете, дали тези инвестиции са не, наистина наложителни, за да се избегне по-голямо затъване в кризата. На трето място, критериите на комисията за намаляване на бюрокрацията. Това е инициатива на комисията. Но как тези критерии се вписват в е, идеята за безопасността на работното място? Благодарение на Европейската стратегия, в държавите членки има вече доста неща, които са сторени. Но животът се състои от нещо повече от економически напредък. Има много други аспекти. Особено за малките и средни предприятия е много важно именно тази област да се съживи. А сега въпрос към Центъра за развитие на професионалното обучение. Професионалното обучение и образование в Европа това е ключова дума. Много хора трябва да е, се преквалифицират, да допълнят своето образование. Интересуваме какви инвестиции предвиждате вие и, за, и занимавате ли се с тази тема, темата за инвестициите. А сега въпрос към господин Валдес. Как Какви са тенденциите за структуриране и преструктуриране в Европа? Ние в тази комисия ще изработим доклад по тази тема. а ще бъда докладчик по темата. Възможно ли е да дойда в Дъблин и да се запозная по-подробно с проблематиката, а именно какви са variables del cambio. Какви са възможностите за реструктуриране в тази област? Така, че да се вземат предвид тенденциите на технологическия прогрес. И сега, на следващо място, положението на младите хора. бих искал допълнителна информация по положението на младите хора в Европа. Вие засегнахте темата, но би било хубаво, ако може да кажете нещо повече. Ние имахме визита в Торино. Е, говорихме с, с представителите от Торино, но те имаха проблеми с инфраструктурата, техните експерти също имаха проблеми да дойдат на срещата, за това а, се интересувам дали техните условия на труда се подобрили. Защото условията бяха ужасяващи. И въпреки всичко, можехме да разберем, че те вършат много важна работа. Вие казахте, че 11 страни следят това, което вие правите в Торино. Това е много хубаво. Последният ми въпрос. Каква е ситуацията с новите парламенти и новите правителства? И какво е сътрудничеството ви с тях? Имам предвид а, правителствата в арабските страни. Имам чувството, че има по-скоро изчеквателна позиция и отрицателно отношение. Госпожа Бауър има думата сега, след това господин Бак. Аз имам три кратки въпроса. Най-напред към господин Оша, към господин Седлачек, представител на Агенцията за безопасност и здраве при работа. Има... Вие ни представихте този инструмент за оценка на, на риска ОИРА, но Какви са езиковите версии? Дали може да го получим в различни езикови версии? Защото мисля, че по този начин е, този инструмент би могъл да се използва из цяла Европа, ако го има в повече езикови версии. На второ място, на базата на нашия опит след визитата в Билбао, ние разбрахме, че независимо от факта, че това е стара агенция, въпреки това, е, процедурата по споразумяване не е приключила. споразумението за седалището не е приключило, докъде е стигнало то? И имам въпрос към Юрофанд. Разбрахме, че вие оценявате стратегията за ромите. Какво може да кажете под нея? Благодаря, господин Бак. И след това госпожа Бена Хабато. Гос... Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря и аз на колегите за интересните доклади. Имам няколко въпроса. Най-напред към социалните системи. Ние сме изправени пред е, едно застаряващо население. От друга страна, Виждаме, че работните места в, представ... в предприятията, е, че в предприятията няма работни места за възрастни хора. Това е противоречие, пред което сме изправени. А на второ място има дискусия за, за безработицата. Дали обаче тази безработица има структурни причини? Е, дали това е защото безработицата е циклична, т.е. след една рецесия ще има повече работни места, или пък е защото Европа се концентрира повече върху услугите? На трето място, след мещиния доклад, по отношение на безопасността на работното място, видяхме, че има много голям брой, увеличаване на броя на психосоматичните заболявания благо... вследствие на влошени условия на труд. Моят въпрос е, дали а, това този извод се споделя от нашите колеги и дали се налага преработване и преразглеждане на съответната директива. Дали е, едно такова преработване би решило проблема? Благодаря ви. Госпожа Пена Беха на Бато. Благодаря. Първият е, ми въпрос е към Агенцията за безопасност и здраве на работа. Как, има ли анализи за а, е, за здравето на работниците в предприятия, които се преструктурират. Вторият въпрос е свързан с, мускулно, с мускулните заболявания. Мисля, че това е много важно в производствените предприятия, също и за административни дейности. Имам още два въпроса към Европейската фундация за обучение. Първият въпрос е следния. Вие казахте, че квалифицираните мигранти не се насочват към Европа. Къде се насочват? Китай, САЩ или другаде? По, по Нататък вие говорихте за готовност да работите с страните, в които в страните на арабската пролет, Тунис, Египет. Работите ли и по обучение, свързано с социалната защита? Господин Булон, благодаря, искам да благодаря на ораторите Имаме един общ въпрос към всички тях. Той е свързан социалните различия и в единия пазар. Това са различията в социално отношение, здравно отношение, условията за работа. Да не, спом... да, да не говорим за заплатите и пенсиите. Дали агенциите в рамките на своите правомощи, инструментите, които прилагат Европас, ЮРЕС, прогрес и така нататък, са смятат, че тези социални различия са пречка пред развитието и ако това е така, направили ли са анализ и, и има ли набелязани решения и инструменти. Това е въпрос, който зададах сутринта на датския министър. И в комисията по заетост ние работим по един доклад, който е свързан с новостите в и социалните промени. И моят въпрос е свързан с тази област и дали тези агенции могат да ни предложат някакви решения, свързани с, а, с целта за постигане на социално сближаване. Председателката. Ще ви предложа да започнете в същата последователност. Четиримата и към четиримата директори имаше въпрос – Най-напред госпожа Криста Седлачек. Благодаря, госпожо председател. Ще започна с електромагнитните полета. Мисля, че това не беше по мое време, но знам, че а, постъпиха много въпроси за въздействието на електромагнитните полета върху здравето и безопасността онова, което сме длъжни да направим и се надявам, че сме го направили, но разбира се, трябва да ви предоставим повече информация, е да ви информираме за най-актуалните проучвания. Е, емпирични проучвания за въздействието на електромагнитните полета върху здравето съществуват, има данни и не е необходимо да се полагат повече усилия, за да си набавим допълнителни изследвания. Онова, което не правим и може би има недоразумение, защото мисля, че това беше преди аз да стана директор. Разбира се, ние не правим политическа оценка, т.е. ние предоставяме данни по един неутрален начин, предоставяме съществуващи данни, също така данни за, съще... за направени вече измервания и практически решения на ниво работно място, но разбира се, ние не можем да правим оценка на политически решения в държавите членки. Аз съм работил в няколко държави членки тълкуването на научните изследвания е, е различно в различните държави членки. Не е наша задача и не ни е разрешено да правим оценка на политическите решения и дейности. Разбира се, ние трябва да предоставяме съществуваща информация, която да ви помогне на вас да взимате решения. Вторият въпрос беше дали бих сме готови да... дали разполагаме с показатели за политика за економии, ако правилно съм разбрала. Един от е, добрите примери е мрежата на агенция, агенции. Ние си сътрудничим много добре с цел подобряване на, на работата на агенциите. Например, е, общи е, възможности, обща инфраструктура за обучение Целта е да се намалят да се намали административната тежест за всяка отделна агенция. Европейската стратегия за здраве и безопасност на работното място. Мога да кажа, че когато поех поста директор на агенцията, първата е, идея беше да се върви, да се работи съвместно с комисията и да се работи по, е, едновременно по европейската стратегия и нашата стратегия. С комисията се разбрахме да работим по този начин. Е, срокът, който е, ми е поставен, е края на 2013 година. Това беше съгласието постигнато заедно с управителния съвет, но комисията е отложила а, своя крайен срок и сега а, крайният срок и на агенцията трябва да се адаптира към срока на Европейската стратегия в период на економически трудности е много важно да имаме нова стратегия за здраве и безопасност. Друг въпрос беше свързан с економическото, с економическото въздействие върху здравето и безопасността. Ние търсим информация за това как на ниво фирма можем да прилагаме инструменти, например в процес на преструктуриране, така че фирмите да подхождат по социален начин, като прилагат определени инструменти. има възможност да се възприема превентивен и социален подход при преструктуриране. По въпроса, свързан с интерактивната оценка на риска, да, вече започнахме превод на Ойра на 9 езика. Ще ще преведем и на други езици. Може би сте чели в момента 17 държави членки използват ОИРА или проявяват интерес. Това означава, че това ще бъде, че ще им помогне много, като я проведем. Що се отнася до споразумението за седалището и имах дискусия с баското правителство и поисках а, подкрепа от тях. Получих а, много положителен отговор. Те смятат, че агенцията в Билбао, Билбао си върши работата добре, искат да ни подкрепят. Но не получихме конкретен отговор това означава финансова подкрепа. Само ни беше казано, че ще бъде предоставена сграда в Билбао, но в момента няма а, конкретна информация. През февруари ще разговаряме с новото правителство в Мадрид – и ще ги помолим да дадат подкрепа за седалището и финансова подкрепа за агенцията в Билбао. Единственото, което мога да кажа е, че ще видим, но работим по въпроса. Възрастаренето на работниците миналата година започнахме работа по доклад за старенето. Това е много важна област за нас. Ние ще продължим работата си за адаптиране на работното място към потребностите на старещите работници, на възрастните работници, но също така Имаме нужда от инструменти за приспособяване към разнообразието. И сега новата работа по лидерство и участие ще включва и този елемент. Що се отнася до психосоциалните аспекти на работата, Разбира се, това е винаги част от нашата работа. Проучванията на ниво фирма говорят, че въздействията върху здравето на психосоциалните рискове се засилва в почти всички сектори и разбира се, ние предприемаме действия и сега в рамките на лидерството и участието а, ние от една страна водим разяснителна кампания, от друга страна предоставяме а, насоки и стратегии. През 2014 година ще започнем кампания за психосоциалните рискове. Подготвяме информационни пакети и заедно с партньорите работим по това как да се подобри ситуацията. Не знам дали изменението на директивата от 89-та година ще помогне. Онова, което ние виждаме е липса на информация. Тоест, разяснителната работа е изключително важно. Но на малките и средни предприятия трябва да се предоставят практически инструменти, за да могат да решават тези въпроси в сътрудничество с синдикатите с, е, и с работодателите. Мисля, че това може да помогне. Следващия въпрос беше свързан с оценката на въздействието върху здравето на работниците. Това не е целевата група на агенцията в Билбао. Косва, получаваме косвена информация. Например, когато работим по здравето на жените, ние засягаме и аспект аспекта на жените, които работят у дома и въздействието върху здравето им. Това въздействие е много по-силно. И така че в нашите проучвания ние получаваме а, информация за а, стареещите работници. Но това не е нашата целева група. Нашата целева група са работещите, мускулните разстройства. Ние имаме документ по този въпрос. Тези разстройства засягат много голям процент от работещите. В проекта ASNR ние сме включили една, едно проучване, което третира тези въпроси. Това е продължение на нашата дейност, защото вече проведахме кампания за насочена към превенцията на тези фактори. Един е, както знаете, повтарящите се е, дейности и е, всъщност имат най-силен ефект и ние полагаме усилия за, за набелязване на програми и методи за предотвратяване. Председателката, съжалявам, че ви прекъсвам, но трябва да приключите. Господин Летмайер. Ще се опитам да бъда кратък. Относно за квалификацията, не бива да забравяме, че квалификационната рамка е насочена към постигането на резултати. Когато правим оценка, ние трябва да държим сметка и за мигрантите. Трябва да имаме предвид също, че а, има несъответствие между търсените и предлагани умения. В края на февруари ще изглед... излезем с а, кратка информация, както и резюме а, на свършената в тази област работа през последните 4 години. Все още няма заделени средства. Важен въпрос е въпроса за застаряването на населението. Ако искаме хората да останат на работа, ние трябва да подобрим техните умения, но тези, които най-много се нуждаят от преквалификация, са и най-трудно достъпни. Трябва да има различни модули, защото хората идват с различни нива на умения. Въпросът опира до финансиране, до отделните целеви групи. В отговор на въпроса за надомната работа. Това е тенденция, която определя бъдещите нужди. По този въпрос е извършено добро проучване на, във Франция. Хората, които работят от къщи, са най-бързо нарастващата група на работните места. Това са работни места и за бъдещето и затова хората трябва да бъдат добре обучени, техната квалификация трябва да бъде призната. И това е един от основните проблеми в момента, че те не се намират в официалната система. Относно социалните разлики, ние не се занимаваме с този въпрос като отделна тема, но що се отнася до професионалното обучение, и образованието в по-общ план. Ние искаме да се гарантира равноправен достъп, като отчетем и страничните ползи от образованието, например активно гражданство. Относно възможностите за спестяване на средства в агенциите, такива възможности съществуват и те се използват <clears throat> около пет служители на нашата фундация бяха непрекъснато на мисии. Те струват скъпо, особено когато трябва да пътуват от Солон. Затова ние се опитваме да ограничим тези пътувания. Освен това, търсим възможности да използваме видеоконференции или скайп конференции. Това са само някои от примерите. Преминаваме към електронни комуникации, към електронни публикации. Те са по-ефтини, отколкото печатните материали. Разбира се, има определени ограничения в спестяванията, които могат да се реализират, но същевременно трябва да действаме регулярно, да имаме предвид, че понякога трябва да отговаряме на съществени въпроси от административен характер, например, като опазване а, на данните и прочие. Всичко това изисква ресурси и време. Аз ще отговоря на господин Серка, затова ще мина на испански. Първият въпрос се отнася до резултатите, до ефикасността. Ние всички преминаваме през период на бюджетни ограничения. Всички агенции имат ограничен бюджет. Ние имаме 20 милиона бюджет, имаме 120 служители, Като имате предвид обема на работа, това е да ви дава картина за ситуацията. Интересно е също да се направи съпоставка между положението между агенции от един и същ мащаб и други национални агенции, които са от по-малък или по-голям мащаб. Мисля, че при такова сравнение ще се установи, че ние сме добре позиционирани. Голяма част от бюджета ни се използва за предоставяне на информация. Това е част от мандата, който ни е възложен. Осъществени са проучвания, наблюдения. За целта се изразходва 34% от бюджета ни. Това са основни дейности за агенцията. Господин Серкас постави въпрос за преструктурирането, работата, която осъществяваме, обхваща и информацията, по, свързана с загубите и създаването на работни места. Всички въпроси, свързани с преструктурирането на малките предприятия, са свързани с проект, който в момента финализираме относно пазара на труда. Разбира се, може да се свърши още много, но всичко ще зависи от ресурсите, с които разполагаме. Бихме могли да направим повече в сферата на оценката на някои мерки, които се прилагат или пък, що се отнася до резултати, последиците от масовите уволнения. Следва да работим на базата на информацията, която се предоставя а, за колективните уволнения. Това са част от а, приоритетите ни. Ние сме първостепен източник на информация в тази област. Това са въпроси, които обсъждахме и миналата година. Що се отнася до работ... намирането на заето за младежите, в едната година ние ще публикуваме един цялостен доклад, ще направим оценка на разходите за поколението, което сега а, е без работа. Ще разгледаме различните прилагани мерки. Освен това, ще се опитаме да оценим ефикасността на тези мерки. Относно останалите въпроси, а именно въпроса свързан с ромите. Ние ще публикуваме доклад за условията на живот на ромите, особено, що се отнася до жилищното настояване. Работим с Генерална дирекция Санко, както и с Агенцията за основните права в Виена. Това е агенцията, която има за основна отговорност да се занимава с стратегията за ромите. Що се отнася до останалите работници, Европейската фундация в Дъблин от години работи по въпроса за застаряването на работната сила. Имаме база данни как да се управлява застаряващата работна сила в фирмите. Имаме проучване за условията на труд с акцент върху устойчивостта на труда. Освен това, търсим начини да се създадат възможности за полагане на труд, както и за полагане на грижи на зависими лица. Част от нашата работа в монитора по работните места през настоящата година ще е фокусиран върху този именно анализ. Няма да е лесно в строителството в Ирландия или в Испания, откъдето съм. Нивата на заетост в този сектор няма да се възстанови на нивата преди началото на кризата. Това е очевидно. Затова хората трябва да бъдат преквалифицирани, за да могат да работят в други области. Това е част от е, работата ни през настоящата година. Отново, относно социалното неравенство, доклада за наблюдението на работните места, който публикувахме тази година, включва и тенденция към поляризиране на работните места между най-високо платени и най-низко платени работни места. Ние също разглеждаме кои са работещите политики. Моделите в отделните страни са различни. Ние приключваме третата вълна от проучването на условията на живота. Като цяло се обхваща период от 14 години Предлагат се доста мерки в сферата на достъпа до основни услуги, до добри условия на живота. Ние ще публикуваме първите резултати от проучването, но в следващата година ще направим допълнителен анализ и ще бъде включена тази конкретна тема. Благодаря за вниманието. Аз също ще се опитам да бъда максимално кратка за разходите и за ефикасността на работата на агенциите. Ние се базирахме на доклада на Сметната палата относно ефикасността на изразходването на средствата от агенциите. Ние считаме, че можем да подобрим ефикасността в нашата фундация. Имаме система, свързана с управление на ефикасността, области, в които могат да се реализират економии, заедно с управителния съвет. Ще направим анализ, започвайки от месец марта, за разходите за управлението на Европейската фундация за обучение. Миналата година вече осъществихме изследвания за разходите за постигане на резултати от работата ни. Защото имаме заложени определени цели, които трябва да постигнем с наличния бюджет. Не е достатъчно обаче да имаме количествено докладване, да наблегнем по-скоро на качеството. Това са най-важните дейности, които предприемаме в тази област. Относно инфраструктурата, нямам кой знае какви новини, които да ви съобщя. Имаме договор с италианските власти от януари. Бяха ни направени редица обещания, така че сме оптимисти. Знаете, че надеждата умира последна Надяваме се договора да бъде сключен най-скоро и че ще можем да продължим дейността си през 2012 година. Вчера поисках от е, комисаря, от кабинета му, да ни даде актуална информация. Комисаря все още ни подкрепя и се надявам, действително, че с е, посещението на депутати от Европейския парламент този петък ситуацията ще се подобри относно работата ни в страни в Южното Средиземноморие след избирането на нови правителства там. Разбира се, както навсякъде другаде, едно правителство се очаква да бъде по-различно от предходното, но благодаря е добре, че няма промяна в ключовото значение, което се отделя на образованието, обучението, работните места. Хората на улицата търсят работни места, те търсят социални, економически перспективи. В Тунис вече имаме потвърждение, че трябва да продължим нататък. В Египет ситуацията е доста по-различна. Средата на март ще имаме мисия там правителствата прия да се продължи работата, но все още не е определяло приоритетите. Ние ще изпратим делегация на място. Що се отнася до Марокко след изборите, няма особена промяна, от, освен в разпределението на портфелите в правителството, но има нова стратегия в сферата на образованието, обучението и заетостта. Що се отнася до Либия, мога да заявя, че работната ни програма беше изменена вече веднъж, беше изпратена при вас, ще бъде изменена втори път, защото Либия все още не е включена в нашия портфел, но комисията поиска да започнем работа с Либия под мотото да се направи повече с по-малко, тъй като няма да бъдат отделени допълнителни ресурси за целта, така че ние сме готови да потърсим решение. Надяваме се, че Либия ще продължи да се ползва от подкрепата на Европейския съюз. Относно миграцията беше поставен въпрос къде отиват а, на първо място а, в, а, къде отиват иммигрантите. Различно е. А, някои отиват в Русия, други от Средиземноморието предпочитат да отиват в някои от арабските страни. Ние трябва да започнем работа в търсенето на таланти. Трябва да знаем каква посока да следваме. Правим много в сферата на емиграцията и се надяваме от сега нататък в Европа да идват иммигранти, които да са високо квалифицирани. Ние правим анализ на социалните разлики, на външното измерение на този въпрос, да установим дали страните партньори възнамеряват социално сближаване, да имат социално сближаване. В нашата дейност социалното да закрила е съществен елемент. Надявам се, че отговорих на всички въпроси. Председателката, благодаря ви. За съжаление, приключихме по разискванията по тази тема. Бяха предоставени много конкретни данни. Знае, че ще имаме и други възможности за обмен на информация през настоящата година или чрез вашите инициативи в рамките на конференциите, които организирате, като тази организирана миналата година. Ако, ако вие поемете дазена инициатива, ние ще ви подкрепим при същите условия, както направихме миналата година. Освен това, ще имаме допълнително възможност като комисия, отговаряща за етостта и социалните въпроси, тази година да посетим фундацията в Торино и центъра в Солон. И за да има баланс, аз лично ще председателствам делегацията в Солун, така както направих по-рано при посещението в Торино. И така искам да благодаря за вашето участие. Искам да ви пожелая успешна работа през 2012 година. Може би трябва да изясним с комисията как като парламент бихме могли по-пряко да ви мобилизираме, за да отговорите на нашите потребности. Миналата година разговаряхме по този въпрос, например по въпросите за ефекта върху мерките на бюджетни економии, върху заетостта и прочие, без да се правят политически оценки. Така че, освен това, което се прави за Европейската комисия, бихме могло да се засили сътрудничеството и с нас. Вашите работни програми вече ни дават информация на какво можем да разчитаме. Приключваме по тази точка от дневния ред. По 19 точка Давам точката на госпожа Цимер за представяне на проекта за прилагане на принципа за равно заплащане на мъжете и жените за равен труд или за труд с равна стойност. Това е становище, което ще представим на Комисията по равноправието на жените, чийто докладчик е Едит Бауер. Госпожо Цимер, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Това е точка, която се занимава с тема, която вече сме обсъждали и при предишния мандат. Трябва обаче да признаем, че от миналия път, когато говорихме по тази тема, е, много не са се случили много неща. Ние сега отново сме помолени да излезем със становище. Принципа на равно заплащане на мъжете и жените – е заложен още в, члена на, в член 157 от договора за функционирането на Европейския съюз. Е, темата е уредена и чрез директива, но положението на заплащането между мъжете и жените не се е променило много. Още в началото на моето предложение аз изразявам критиката си по този период, по този въпрос, въпреки че има законодателно предложение. Не са предвидени и мерки за 2012 година. В държавите членки на Европейския съюз жените печелят по-малко с около 17% по-малко от мъжете. Аз мога да кажа за Германия, където неравнопоставеността между мъжете и жените се изразява в 23%. Знаем, че, е, че неравното, неравното заплащане има влияние върху обедняването на жените. Е, 16% са мъжете, които са заплашени от бедност по принцип, процента при жените е 22. Неравното заплащане между мъже и жени е факт в, и в големите предприятия. Защо сме избрали именно тези формулировки? Искам да се аргументирам последния начин. Е, две трети от, от случаите при неравно заплащане, е, причината за това е именно дискриминация на основата на половата принадлежност. Мъжете получават по-високи заплати, но дискриминацията е директна, например, факта, че жените не могат е, да оставят често или по по, с по-голямо нежелание остават след работно време, докато мъжете остават по-често след работно време поради липсващи е, соци... е, семейни ангажименти. Е, мъжете са заети в по-голямата си част в технически е, професии. Там заплащането е по-високо, това хоризонтално разделение е негативно за жените. Имаме и обстоятелството, че е, жените работят не на пълно работно време, това е много често и е, все още въжи традиционното разпределение на ролите в семейството. Жената се грижи по-често за децата и жените по-често прекъсват професионалната си кариера по-рано. Затова имаме предложението за Комисията за жените да вземе именно тези пунктове предвид, когато изготвя своето цялостно становище с резолюцията. Какви са нашите предложения за исканията? Най-напред искаме законодателни и незаконодателни мерки за а, реализиране на равното заплащане между мъжете и жените. И още нещо искам да подчертая. Смятам, че са необходими нови статистики, които е, да вземат е, половата принадлежност предвид, които да са е, съвременни, които да са последователни. Разликите в заплащането не трябва да се изчислява на, ча, на, брутни, ча, на брутна часова на, надница, трябва да се вземат предвид и бонусите. Трябват ни директни партньори, с които да говорим при, при изработването на мерките. Социалните партньори също трябва да бъдат включени в, в преговорите, в разговорите. Е, представители от предприятията, представителите от местно и регионално равнище, хора от университетите и от всички заинтересовани страни. Става естествено за това да създадем правно обвързващи правила, за да осъществим принципа за равно заплащане за равен труд и труд с равна стойност. Става дума за смесица от стратегии и конкретни мерки, като вземем предвид е, половата принадлежност, равнопоставеността на жените. Е, тук имаме предвид достъп до услугите, е, достъп до достъп до социални услуги, възможност за работа на непълен работен ден. Това е дебат, който провокира много разгорещени дискусии в множество от държавите членки, но се надявам чрез тези дискусии да постигнем напредък. В такъв смисъл имаме и дебата за, за е, квотата за жените. Може би по този начин може да се да се запълни празнотата в равното заплащане между мъжете и жените. Има квота за жени, която се основава на 22% жени, 56% мъже. Тези квоти са въжат за големите предприятия, нотирани на борсата. Е, друг един важен въпрос е до каква степен ние като Европейския съюз може да приложим концепцията за гъвкава сигурност, Flex Security, и до каква степен може да я, пресло, да я е, приложим при равното заплащане на мъжете и жените. Този въпрос трябва да се проучи. Положителното влияние на тази концепция в Flexicurity ще допренесе до борбата срещу дискриминацията на жените. До това е проучване, обаче смятам, че ще е много интересно. Благодаря ви. Мерси Благодаря. Госпожа Скернсделска. И след това госпожа Естрела. Благодаря, госпожо председател. Много добре произнесахте моето име, което без друго е трудно. Искам да благодаря най-напред на госпожа Цимер за, за много балансираното становище, разликата в между заплащането на мъжете и жените, които извършват една и съща дейност с една и съща стойност, не намалява през последните години. Според някои становища, санкциите за предприятията, които дискриминират, не дават резултата, защото защото ниското заплащане на жените е част от обществените стереотипи. По време на проучвания сред предприятия установяваме, че трудът на жените се оценява по-ниско, отколкото на мъжете. Според е, много предприятия жените са по-малко продуктивни. Ето защо имаме нужда от е, ясна оценка на производителността и ефективността на мъжки и женски труд. За да се преборим с предразсъдъците, ще помоля представителя на Европейската комисия, ако присъства в залата, да ни представи резултатите от социалната кампания, проведена в държавите членки. Целта е да се постави акцент върху този проблем не само а, сред фирмите, но също така и при а, така и по отношение на обществеността трябва да се представят моделите по обективен и справедлив начин. Що се отнася до становището на госпожа Цимер, би казала, че идеята за гъвкавата сигурност Flexi Security това може да бъде инструмент за преодоляване на неравенството е, в заплащането между мъжете и жените. По шеста точка е представен принципа за съвместната отговорност. Аз мисля, че е много важно мъжете да е, участват в домашните задължения и в грижите по отглеждане на децата. Само, че смятам, че изборът на модел трябва да бъде оставен на семействата, да не се налага модели отгоре за разпределението на домашните задължения. Госпожа Симер е за това да се наблюдава, да се следят да се следи за плащането, тъй като няма прозрачност. Самите жени не винаги знаят, че колегата, с когото работи съвместно, получава по- повече за същия труд. Ето защо е необходимо да има повече прозрачност. Ако ако след този доклад бъдат предприяти и законодателни мерки, ще, се, е, ще успеем да се преборим а, е, срещу несправедливото, неравно заплащане. Накрая, когато говорим за заплащането, не бива да забравяме семейните предприятия, където има не само е, различно заплащане, а и много често отсъствието на каквото и да било заплащане за съпругата, което е, води до тежки последици по отношение на социалното осигуряване и пенсиите. И аз е, мисля, че трябва да не мисля, че трябва да, се, да обръщаме внимание само на различията в заплащането тогава, когато става дума за различни професионални дейности. Поздравявам госпожа Бауер за нейният доклад и се надявам, че Нашия доклад ще бъде взет предвид госпожа Естрела. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да благодаря на госпожа Цимер за чудесната работа, която е извършила. Тук в това становище вие се спирате на основните елементи Особено подчертавате факта, че разликата в заплащането между мъжете и жените става въпроси за това, че професионалния и семейния живот не винаги може успешно да се съчетае. Говорите и за определени предразсъдъци, които все още битуват в обществото. Всичко това естествено има негативно влияние върху заплащането на мъжете и жените. Особено когато става дума за жена, която се пенсионира. От една страна разликата е много важна. В последно време какво виждаме? Виждаме, че за разлика от други сектори, в този сектор няма никакво развитие. През 2005 година средното е, средната разлика беше 15%, а сега средната разлика на заплащането е около 17% и половина. А пък има държави членки, където разликата в заплащане между мъже и жени е 30%. Т.е. проблема е много сериозен. А, проблемът е засегнат, е, бива засегнат на много места, от много органи, но въпреки това жените биват заплащани по-зле често. Оказва се, че жените трябва да, го, да работят 5, 2 месеца повече от мъжете, за да получат същата заплата. През март тази година ще има символичен знак ще има символично събитие, което организираме именно по тази тема. Всичко това оказва негативно влияние върху положението на жената на а, трудовия пазар. Когато става дума за социална справедливост и равнопоставеност между половете, а, когато става дума за тези въпроси, естествено разликата в заплащането играе ключова роля. жените с около 10% е, присъствието на жените е по-малко от това на, жи... на мъжете на трудовия пазар. Целта в стратегия Европа 2020 е повишаване на жените на броя на жените, които са заети в работния, на работния пазар. Единствено по този начин може да се балансира заплащането между мъжете, е, на мъжете и жените. Но това какво означава? Това означава, че е, би трябвало да имаме 20 милиона е, като цяло жени, които да работят. Ако имаме толкова жени, които да работят, то тогава бихме имали едно увеличение на брутно социалния продукт с 4-5%. Това би било в полза на цялото общество. Жените по принцип работят много често на непълен работен ден. Това беше вече казано. Това са около 30% от всички заети жени. 7% от мъжете обаче работят на непълен работен ден. Това естествено влушава възможността за съединяването между професионалния и семейния живот. Вижте се колко е важно да се преработи директивата за защита на майчинството и колко важно е да се преработят и разпоредбите за заплащането на мъжете и жените. Още освен това, искам да се спре на приоритетите на датското председателство. Тези приоритети вървят именно в, тази, в посоката, която е осветлена темата в настоящото становище. Ние като политическа група може да подкрепим тези приоритети, защото <clears throat> жените би трябвало броят на жените на ръководни длъжности, броят на жените, които са заети при взимане на решения, трябва да бъде увеличен. Ясно е, има резултати от изследвания, които сочат, че жените са само 5% от е, ръководните кадри в е, институции и предприятия. Тенденцията даже е неизходяща. Няма жена, която да е начало на, а, е, на национална или регионална банка нито една жена в рамките на Европейския съюз. Необходима е инициатива за повишаване на броя на жените на ръководни длъжности в публичния сектор и в предприятията, нотирани на борсата. Надяваме се комисията да ни помогне в създаването и прилагането на мерките, които ще спомогнат за равно заплащане на мъжете и жените. Благодаря. Бауер. Госпожа Овири, след това госпожа Бауер. Благодаря, госпожо председател. Аз подкрепям преждеговорившите колеги и искам да благодаря на госпожа Цимер за това становище, но искам да привлека вниманието ви върху следния проблем. Разликата при заплащането на мъже и жени се вижда на хоризонтално равнище. Във всички държави членки има определени професии, които са, така да се каже, мъжки професии. Там мъжете печелят повече. Оттам идва и разликата в заплащането а, между мъжете и, и жените. Нашите статистики показват, данни от 2007 година, например. Разликата в заплащането в Европейския съюз през 2007 година беше 17%. Сега обаче сме в криза и аз съм сигурна, че тези 17,5% са се увеличили. И е странно, че Европейската комисия не е поръчала изследване в, тази област. Разликата в моята страна, в Естония, <clears throat> при заплащането се е повишило от 13,8% е, на 38%. Тенденцията е ужасяваща. Може да изготвяме тук доклади, но нямаме, но не предлагаме никакви мерки, никакви конкретни мерки. Имаме искания, но те си остават само искания. Би трябвало да поръчаме изготвянето на нови статистики. В държавите членки няма закони, които да изискват сравняването на заплащането за мъжете и жените. В моята страна имаме също закон против дискриминацията. И в този закон също се иска да се сравнява заплащането за еднакъв труд. Този закон бе прият през 2008 година, но тогава нищо не се случи. организации за защита на правата на жените иска този закон да се приложи, но той не се прилага. Ние всъщност сме от отново в е, изходна позиция, т.е. в 1957 е, година на това ниво се намираме в момента. Още един проблем искам да спомена. Казахме, че имаме само хоризонтални индикатори. Разликата в заплащането обаче съществува и поради факта, защото, че ние не знаем какви са, какво е нивото на заплащане. В много държави членки заплащането е тайно. Ние не знаем какво получават определените работници или служители. Много често жените не знаят, че печелят по-малко от мъжете, които изпълняват същия труд. Ето защо те не се противопоставят и ето защо и нищо не се случва. Може би всички заедно, заедно с Комисията по защита на правата на жените, може би всички ние може да заострим вниманието на общество, обществото върху тези проблеми. Госпожа Бауер има думата. Е е, е Имаше един въпрос, отправен директно към комисията. Госпожа Бауер има думата. Благодаря ви. На мен ми се струва, че въпросът е много сложен. И мисля, много важно това, че се връщаме към този въпрос след 2008 година. Знаем, че това е е една от най- е най-старата част на програмата, свързана с равенството между половете. Основният въпрос за мен, когато работих по предишния доклад, е как е възможно да имаме 30 годишно законодателство, без е, никакъв резултат. За мен това е основният въпрос и това е най-важният въпрос за нас като законодатели. Какво можем да предприемем? Да чакаме, да водим кампании, да разясняваме. Е много хубаво е единствената положителна мярка, предприята от комисията след доклада през 2008 година, е денят на равното заплащане. Много важна и интересна стъпка. Сега обаче знаем, че директивата, че новата директива, като замества старата е, на практика не предвижда никакви сериозни промени. Основният въпрос за мен е какво да предприемем в такива условия. Да запазим законодателството без санкции, без ясно искане за прозрачност. Натиск върху отделни страни за да стане по-прозрачна системата или пък да поискаме комисията да излезе с ново законодателство. Преди приемането на пътната карта, може би помните, че преди две години имахме пътна карта, Тя ни беше изпратена от комисията и беше посветена на равенството между половете, но, под, но не беше прията. Въпросът е какво да предприемем в тези условия. Ако повторим това, което поискахме през 2008 година, когато призвахме комисията да излезе с, с на законодателство или пък да предприемем някакви практически стъпки в областта на социалния диалог или под формата на разяснителна кампания. И последен коментар – последната Вчера Евростат представи на уебсайда си последната актуална информация за разликата в заплащането между мъжете и жените и тя възлиза на 17,1%. Цифрите говорят сами за себе си. Сега ще дам думата от господин Андре Стайнер от комисията, за да отговори на въпросът, който беше поставя, адресиран направо към него. Благодаря, благодаря за представения доклад и благодаря за интересния дебат. Комисията е напълно съгласна с основната насока на доклада, а именно, че е неприемливо, че се запазва разликата в заплащането и трябва да бъде направено още. Ето защо за комисията равното заплащане е един от приоритетите в а, рамките на програмата Равенство между половете 2010-2015 година. В а, рамките на тази стратегия комисията обяви няколко стъпки, които ще предприеме за изпълнение на стратегията и за подобряване на ситуацията. Комисията в момента приема това, което е обявила и предприема мерки, които не бяха предвидени в стратегиите. Някои от тях бяха споменати в дебата, но аз ще се спра на някои конкретни въпроси, за да покажа какво прави и какво възнамерява да прави компанията. Първото, което беше споменато от госпожа Бауер беше въвеждането на ден на равното заплащане. Денят, до който. Е, това е денят, е, до който жените трябва да работят следващата година, за да е, получат същата заплата като мъжете. Денят беше отбелязан за първи път през 2011 година той ще бъде отбелязан и 2 март тази година. Е, миналата година беше на 5 март, т.е. има е, едно е, много дребно подобрение, неприемливо, но все пак мисля, че по този начин успяваме да привлечем вниманието на обществеността. Второто, което искам да спомена, което според мен не беше споменат в разискванията до сега, е проучване, което започна комисията през 2011 година, в което се анализира широк обхват от и законодателни и незаконодателни мерки Те, те отразяват мнозинството от препоръките в резолюцията на парламента като мерки за повече прозрачност на заплащането, мерки свързани с санкциите за дискриминация, незаконодателни мерки, като сертификат за равно заплащане, споменат от някой вас. Това е все част от политическите варианти, които се обсъждат. Проучването ще бъде готово скоро и когато това стане, комисията ще помисли за това какви действия да предприеме. В това число, което според мен е много важно, консултация с социалните партньори за евентуални бъдещи мерки. Това е включено в работната програма на комисията за 2011 година да се проведе консултация с социалните партньори по въпросите за разликата в заплащането. Комисията също така предприе широка гама от други мерки, като информационната кампания, която беше спомената в дискусията – няма да се спирам в подробности. Ние току-що започнахме нова инициатива и направихме, отправихме покана за търг. Целта е а, да се свържем с фирмите, в, на конференции, организирани от комисията, се споделят много добри примери. Ще спомена само един пример и това е разработването на софтуер, с който работодателите, понякога самите работодатели не са наясно с степента на разликата в заплащането, просто не обръщат внимание. И с този софтуер те могат да изчислят нивото на заплащането и следователно да го премахнат. И не на последно място, статистическите данни за различието в заплащането е, е излиза извън а, рамките на дискриминацията ние имаме нужда от статистическите данни и Евростат ще промени методологията си, за да ни предостави по-добра информация за това, е, как изглежда различията в заплащането в различните държави членки. И в обобщение, освен рутинната задача за прилагане на съществуващото законодателство, комисията е, е предприела широка гама от мерки за решаване на този сложен и многоаспектен проблем. Комисията е твърдо решена да продължи да прави това. Е, няма да пренебрегва нито е, една възможност. Проучването, което споменах, ще бъде много важна стъпка. Още нещо, което искам да спомена е баланса между половете в взимането на решение в економическата област. Знаете, че това фигурира на видно място сред приоритетите на а, заместник председател на комисията Рединг. Заслужава си да се, а, да се анализират и прекият и косвен ефект върху а, а, заплащането. И така ние обсъждаме широк обхват от мерки, но законодателството е един вариант, но не е единствената възможност и не винаги е най-добрата възможност. Госпожо Цимер, бихте ли обобщили, но тъй като изоставаме с 15 минути, бихте ли е, били по-кратка? Благодаря за изказаните мнения от е, политическите групи. Аз мисля, че мога да направя следното обобщение. Е, политическите групи се обединяват около е, факта, че може да изготвим единно становище и да го предоставим на комисията за жените. Искам да поощря всички, които взеха отношение е, да представят и по-нататък предложения за изменения. Това, което се случва през последните години в кризата, това не бива да доведе до накърняване на постигнатите резултати. Това, което казаха колегите, е, че в много страни се наблюдават накърняване и дискриминация на жените. В такива ситуации именно трябва да се намесим. Не бива да се връщаме на изходното положение от 1957 година. Трябва да настояваме за равно заплащане на равен труд. Мотото не е достатъчно обаче равно заплащане за равен труд. Това вече не е достатъчно. Трябва да имаме възможност за борба срещу дискриминацията на индивидуално равнище. Трябват ни по-добри системи за контрол на заплащането и тези системи трябва да са заложени в регулативната рамка. Благодаря ви много. Приключихме разискванията по тази точка. Дискусията беше изключително пълноценна. На тази основа ще ни представите... Не. Ние ще очакваме до 8 февруари предложение за изменения. Преминаваме към точка 20 от дневния ред и давам думата на госпожа Инеса Зюбер, която замества госпожа Фигурейдо. Тя беше нашия докладчик за Европейската година на гражданите 2013 година. Става дума да се разгледа на този етап измененията 400 и 90-те изменения, които бяха представени. Моля, госпожа Зубер, да бъдете а, максимално кратка предвид на натрупаното забавене до момента. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да бъда кратка. Най-напред искам да изразя благодарност на колегите в комисията за техния принос под формата на предложения за изменения към становището за проекто решението на Европейския парламент и съвета за обявяване на 2013 за Европейска година на гражданите. Убедена съм, че проекто измененията ще обогатят становището. Убедена съм също, че ще можем да постигнем компромиси по същото становище. Вече има някои бележки за евентуални възможности за постигане на консенсус на базата на представените изменения. На първо място има идея за укрепване на европейското гражданство и на свободата на движение – без каквато и да е дискриминация на етническа, национална, религиозна, възрастова, сексуална ориентация или друго основание. Свободното движение в Съюза трябва да отчита многообразието, трябва да закриля най-уязвимите граждани – Има изменения за работници от трети държави, които законно пребивават на територията на Европейския съюз. Те и техните семейства трябва да се ползват от същите права, каквито имат гражданите на държавите членки. Същото се отнася и за гражданите от Европейския съюз, членовете на техните семейства, които живеят в други държави, а не в държавите по происход. Трябва да се зачита човешкото достоинство, както е предвидено в Хартата за основните права на Европейския съюз. Въпросът за доброволната мобилност чрез обмен на знания трябва да се включат тук граждани от различни възрастови групи с различна квалификация. Поставя се силен акцент върху важността да се публикува информация за правата на работниците, за социалната защита, за защита на свободите им, за правото им на работа, както и за събиране на семействата. Това се отнася трябва да се отнася не само за гражданите на Европейския съюз, но и за граждани на трети страни и техните семейства, които законно пребивават на територията на Европейския съюз. Следва да се предоставя електронна информация на различни езици. Информация трябва да се предоставя и чрез службите на социалните партньори. Програмата ЕОРЕС трябва да се спомене специално за предоставянето на информация за тази категория граждани. Подчертаваме също правата на сдружения, на синдикатите, трябва също да бъдат защитени. Работодателите не трябва да могат да експлуатират работещите. Не трябва да се допуска трафик на хора и проституция. Следва да се спазват правата на гражданите да се движат свободно, на правото им на образование, правото им да се ползват от социална защита и прочие. Често се говори за необходимостта от премахването на пречките пред ам, гражданите да работят и живеят в други държави членки. Има проблеми, свързани с националността или с семейното положение или с правата на социално осигуряване. Тези правни, административни пречки често водят до незаконен труд и до експлоатация на работниците. Това са някои от идеите, около които мисля, че може да бъде намерен консенсус, като се има предвид а, а, финализирането на текста. Искам да благодаря на секретарията, на сътрудниците, които ми оказаха подкрепа. Благодаря ви много, госпожо Зимер. Благодаря. Искам да благодаря на госпожа Фигареро, първоначалната <clears throat> докладчица, която ни е оставила един много добър доклад. Но, както виждаме, и сътрудничеството с госпожа Цубер ще е много плодотворно. Мога да подкрепя това, което каза госпожа Цубер. В много от предложенията виждаме, че е, повечето от е, идеите вървят в една посока, а именно подкрепа на уязвимите групи. Мисля, че тук може да формулираме много компромисни предложения, но искам да се спря на един проблем, който сме засягали и преди, а именно накърняване на права. Тоест, какво имам предвид? Е, много от правата, с които разполагат гражданите, е, за много от тях те не знаят нищо. Ето защо е, ето защо е важно тази година да осведомим гражданите за техните права. Има някои проблематични предложения за изменение. Например, когато се движим в рамките на тази а, е, директива и говорим за медиите и ги молим да, да а, е, е, говорят, да правят репортажи за Европейския съюз, мисля, че а, това, този елемент не бива да заляга в директивата. На второ място, проблема с източване на мозъците. Странно е, според мен, че като достижение определяме мобилността на гражданите. От друга страна обаче не искаме тези, тази мобилност да продължава и извън границите на Европейския съюз. При точка 86 става дума за а, интернетен портал, в който да се информира да, за възможността за намиране на работа. А, мисля, че тук може да се направи мрежа от портали. И на последно място, точка 89 а, хубаво е да правим компа... кампании за заостряне на вниманието, но естествено трябва да вземем тук предвид и възможността за борба срещу а, търговията с хора и проституцията. След като зачекваме тази тема, трябва да искаме този проблематич, тази проблематична област на, на черноработничеството да се третира систематично, а не само да заостряме вниманието на гражданите. По принцип смятам, че докладът е много добър, радвам се на бъдещото сътрудничество и смятам, че е, не само тази година ще трябва да информираме гражданите за тях, техните права. Госпожа Харкин, след това господин Бекер и ще приключим след това. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на госпожа Фигурер от нейно отсъствие за добрия доклад. Надявам се, че ще можем да работим конструктивно и с е, нейната приемничка. Съгласна съм с много от нещата, казани за работниците мигранти и техните семейства. Мобилността на работната сила не, не трябва да е основание да се намаляват заплатите. Говори се за различни права, не само за свободно предвижване, но и право на образование, на, на работа и други права, които проистичат от европейското гражданство. Има доста изменения, свързани с това, че гражданите трябва да са запознати със своите права и да могат да ги упражняват. Има доста изменения, които подкрепям. Има други свързани с гражданската инициатива, с индивидуалните права, които са залегнали в хартата. Има няколко интересни изменения, където се говори не само за право на участие в демократичния езок, живота, но и за правото на подаване на, на петиции и други. Бихме могли да намерим компромисни решения. Има някои изменения, които отиват малко по-далече, отколкото читам, че е уместно, но в крайна сметка читам, че доклада няма да представлява особен проблем. Господин Бекер има думата. Благодаря, госпожо председател. Аз също искам да кажа, че този доклад е много важен, много ценен доклад е, има всички изгледи да постигнем консенсус. Важно е да включим тук и гражданската инициатива. Това вече бе казано. И аз самия имам голям интерес да предотвратим една грешка, а именно прекалено ограничените средства, които отделяхме преди за осъществяване, за провеждането на тези мерки, за, а именно за популяризиране на правата на европейските граждани. Въпросът е кой с какви средства комуницира с гражданите. Аз не виждам този въпрос, а, т, т, т, не виждам е, отговора на този въпрос. Важно е да тематизираме това състояние на нещата. Не може да дискутираме правата на гражданите при положение, че гражданите не знаят, че имат тази права. Не бива да си създаваме иллюзии, че сме постигнали максимума, който може да се постигне в тази област. Отговорността е лежи на плещите в всъщност на държавите членки. А държавните е, медии в Европа би трябвало да поемат задачата за популяризиране на тези на правата на гражданите. А и е недоразумение, ако се говори за това, че ние налагаме на медиите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 Ние във всички случаи ще излезем с предложение, което ще подслони всички досегашни изказвания. Ще работим над компромисите. Над компромиса. Благодаря. Е, Благодаря. Приключихме по тази точка от дневния ред. Докладчикът е, ще представи измененията, компромисните изменения. Ние ще ги разгледаме на 20 и 9 февруари и трябва да ги приемем на 1 март, за да ги представим на водещата комисия Либе. Преминаваме към 21 точка от дневния ред. Давам думата на госпожа Ура, за да ни представи 233-те изменения, които бяха представени към доклада за безопасни и здравословни условия на труд, свързани с експозицията на електромагнитни полета. Има малко затруднение по доклада. По принцип, госпожа Жули Гирлинг беше докладчик в сянка но тя вече не членува в нашата комисия. Разбира се, може да участва в нашата работа, като всички членове на парламента, но трябва да бъде заместена от някой друг от нейната група. Давам думата сега на докладчика. Благодаря ви, госпожо председател. Получихме 233 изменения 91 идват от групата на зелените, а останалите от други групи. Искам да благодаря на всички докладчици в Сянка от групата на социалистите и демократите, Силвана Рамки, за зелените Карима Дели, за Алде Лис Лин, която приветствам с добре дошла в нашите редици. Искам също да благодаря за работата на госпожа Герлин, която до сега беше докладчик в сянка за групата на европейските консерватори и реформисти. Ние проведохме редица срещи за обмен на информация. Всяка група след това можеше да направи предложения за изменения. Общия контекст ни налага да излезем от застоя, в който се намираме по отношение на тази директива от 2004 година, която не можа да влезе в сила. Нейното прилагане беше отложено до 30 април на настоящата година, което ни задължава да изготвим, да имаме текста на директива, който да може да се прилага, което означава, че трябва да отчетем нужните дерогации, иначе няма да може да се приложи в а, медицинската а, сфера. За някои заболявания а, тези технологии са наложителни. Например, ракови заболявания, неврологични заболявания и други. Необходимо е да се адаптира директивата от 2004 година, за да се постигне баланс, да се запази от една страна здравето на работещите в електромагнитна среда, а същевременно да не допуснем изцяло забраната на излагането на електромагнитни влияния за медицински цели. За това трябва да бъде изготвен един много балансиран текст. За работниците читаме, че трябва да се извършва регулярна преоценка на редиктивата, за да бъдат отчетени новите достижения на науката, да се отчита развитието на науката. Има редица изменения, които са в този смисъл, а именно всеки пет години да се преразглежда текста по който работим в момента. На второ място, нещо също толкова важно, е, е необходимо да се отчита използването на електромагнитни полета в медицината. Говорили сме много по въпроса. Има нужда от намирането на консенсус Има нужда от диагностика, която използва магнитно резонансна техника и трябва да имаме предвид нуждата от създаване на възможност да се използват магнитно-резонансна образна диагностика. На следващо място има доста по, а, едно, единомислие между политическите групи за ефекта, който може би още не е доказан, но а, следва да следим развитието на положението. На следващо място е необходимо да има повишаване на информираността на работещите, изложени на електромагнитни полета, да се обменят най-добри практики на национално и европейско ниво. Хората трябва да са запознати как най-добре могат да се използват наличните инструменти ограничаване на излагането, на дневната доза, излагане на такива влияния. Получих писмо от госпожа Карима Дели, която не може днес да присъства на заседанието ни. която малко или повече настоява да има прозрачност в работата. Тя е на същата вълна, за това да може да се използват електромагнитни полета за медицинските цели. Има някои аспекти, е, върху които тя поставя акцент е, в своето писмо и измененията, които предлага. В рамките на общите консултации, които проведох, бих могла да кажа, че ние всички сме изложили на влиянието на електромагнитни полета – някои от тези влияния са особено силни, без изобщо да им обръщаме внимание. Имам предвид, например, мъжете, които използват електрически бръсначки сутрин или пък ползването на сешуари от жените. Така че следва да имаме това предвид. От една страна трябва да държим сметка за опазване здравето на работещите, които са из, изложени на множество влияния на електромагнитни полета и все пак да имаме предвид и ползите, които можем да извлечем от тези влияния за медицински нужди. Председателката, госпожа Лин, която искам да приветствам с добре дошла в нашата комисия ще получи думата след това госпожа Рапти. Благодаря. В края на следващата седмица напускам. Надявам се, че някои от вас ще дойдат на а, приемат в 6.30. Благодаря на докладчика за извършната работа. Мисля, че докладът е чудесен. Надявам се, че няма да бъде развонен от многото изменения. Работим от 2004 година в тази област и има промяна в нагласа през 2004 година. Аз бях единственият, който искаше да изключи магнитно-резонансната образна диагностика. Сега като че ли това е, се възприема от по-голямата част от членовете на комисията мисля, че тези, тази диагностика трябва да бъде извън граничната стойност. Аз смятах, че тази диагностика трябва да бъде е, извън директивата. Ако обаче е извън граничната стойност, е, няма проблем. Много е важно, както казахте, да, се, да има възможност да се използват тези скенери, защото а, в противен случай ще се увеличи броя на смъртните случаи в Европейския съюз. Също така от гледна точка на краткосрочният и дългосрочния план, задължително е да обръщаме внимание и на краткосрочния план. В момента не знаем какви са дългосрочните ефекти. Знам защо някои внасят изменения в смисъл, че в бъдеще ще трябва да обърнем внимание на дългосрочните елементи. Смятам обаче, че трябва да е, предвидим възможност за преразглеждане, основано на научните данни, защото ако се окаже, че има дългосрочен ефект и те са научно доказани, тогава а, трябва да се обърне внимание. Само, че не смятам, че трябва да се разгледат а, автоматично. А ако науката не докаже, че дългосрочният ефект е проблематичен. Така че нека да има преглед, но не да се приема автоматично нова директива, освен ако не сме сигурни, че е необходимо с оглед на дългосрочния ефект. В момента няма продължение на мораториума. Някои от конкретните изменения, които аз внесах, 69-то изменение, това е изменение свързано с техническите средства. Знаем, че много директиви, че много директиви са приети и научните изискват техническите устройства да бъдат безопасни. Това се а, отнася за магниторезонансната образна техника. 79-то изменение. Помните, а, че аз го внесах в самото начало. не става дума само за работещите с магниторезонансна образна техника, става дума и за други категория персонал – също така за обозначението са, но само тогава, когато граничните стойности са, се превишават. Ако граничните стойности никога не бъдат превишени, защо трябва да се предприемат мерки? 146-то изменение – е свързано с обучението на работниците. Много е важно, за да се спазват нормите за здраве и безопасност, за да се осигурява достатъчно обучение. 151 изменение. Знам, че вие сте съгласна с много от въпросите, които аз повдигам. С това е, е, изменение, това е изменение е насочено към бременните в някои случаи, е, според в някои законодателство, работодателят няма право да пита жена дали е бремена. Но ако една жена е декларирала, че е бремена или че носи медицинско средство, това трябва да се декларира, защото не могат всички държави и членки да бъдат включени. Последното изменение, на което ще се спре 160 е на здравно наблюдение. Наблюдението на здравето се осъществява понякога от работодателя, в някои случаи държавата го финансира, така че националното законодателство и националната съдебна практика е тази, която ще определи. Надявам се, че в крайна сметка ще приемем доклад, който ще защитава работниците от една страна и няма да представлява особена теже за работещите, за работодателите. Най-важното обаче е магнитно-резонансите скенери да бъдат изключени от обхвата на директивата. Защото, както казах, в, е, през 2004 година, ако не го направим и слава Богу, комисията се слуша в здравия разум и наложи мораториум, в противен случай скенерите нямаше да могат да се използват в болниците в Европейския съюз. Да се надяваме, че ще се приеме разумна директива. Успех. Знам, че ще поддържаме връзка, дори след като напусна в края на следващата седмица. Госпожа Рапти, след това господин Кларк. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчицата за чудесната работа. Имахме много добро сътрудничество, наистина. Искам да се спра на следното. Ние се питаме колко често ние жените се сушим косите с ушуар. Може би трябва да отворим специална, специална глава за фризьорите. Оле Кристенсен, нашият колега, също вече е загрижен за това, че трябва да се бръсне всяка сутрин с електрическа самобръсначка. Това е вече тема за нова директива. измененията, които предлагаме към този доклад. Заедно с Стивен Хил, който е много компетентен, има богат опит и много ни помогна. Тези изменения, които сме е, представили, е, представили се основават на три елемента. Работонаемателите трябва да са защитени, изследователите, научните работници трябва да са защитени с превентивни мерки. На второ място пациентите и особено децата и лица с а, влошена имунна система, те когато бъдат преглеждани, когато бъдат е, преглеждани, трябва много внимателно да бъдат преглеждани с магнетно-резонантен скенер. На следващо място. Е, необходима е промяна на сега съществуващата директива. И така обобщавам. Бихме искали дългосрочните влияния на електромагнитните полета. Е, тези дългосрочни влияния бихме искали да отпаднат. Това бе засегнато и от другите колеги. Освен това, няма достатъчно научни данни, които сочат, че няма никакви въздействия върху човешки организъм, вредни въздействия от електромагнитните полета. Директивата трябва да бъде преработена в следващите пет години и да бъде адаптирани на към състоянието на науката. На следващо място. Медицински персонал, който се грижи за пациентите при прегледите при прегледите или пък военен, военния персонал, който работи с такива уреди, трябва да бъде съответно защитен. Трябва да има указания как да се борави с съответните съоръжения. На следващо място. Ако трябва да се посочи ясно прага на експозиция. На следващо място, сроковете Елизабет се спря на това. Ние в Европейския парламент знаем, че не става дума само да се гласува даден доклад, да се приемат резолюции. Важно е това, което се приема като законодателен текст се и прилага. Затова сроковете са много важни. Не бива да отлагаме прилагането на, на, на акта с още две години, например. Затова трябва да побързаме с преговорите. Въпреки, че предвиждаме срок на приложение до две години. Може би може да се споразумеем на една година. Е, това време ни е необходимо, просто за да проведем преговори с всички институции. Не може е, работниците и служителите през това време да останат незащитени. Ние трябва да помислим за работниците, медицинските работници и пациентите. Благодаря. Двама експерти от болницата Сен Томас и Сен Барт обсъдиха въпроса пред няколко години, защото граничните стойности за ядрено-магнитния скенер бяха твърде ниски и изключваха скенера. И аз питам, ако те са тук днес, дали ще са доволни? Изпратих им копие на 40-страничната брошура на Кралският колеж на хирурзите, за да попитам дали всичко е както трябва. Един от експертите, доктор Кифелт от Кингс Коледж, беше в Брюксел днес и ми зададе днес същия въпрос и той каза да, няма нищо против. Граничната стойност за скенерите са в разумни граници, но възникват други въпроси. Но много, той много иска комисията да приеме анекси 3 и 4 защото те включват дерогации, представени от комисията, които допускат медицински работници в определени обстоятелства да останат с пациента, докато се осъществява сканирането. Това са пациенти, с, които са притеснителни, както и малки деца. Това е разбираемо. Преди един месец а, на мен ми, аз бях на такова а, изследване. 20 а, минути прекарваш а, почти неподвижен. Машината издава множество шумове. Също въжи и за децата. Има пациенти, които преминават допълнително лечение в момента на сканирането. Ето защо е много важно, госпожо председател, да се с, в определени условия медицинските работници да бъдат в същото помещение, в което е и скенерът, в момента в който а, пациентът а, бива преглеждан с скенер. Ако се допуснат тези възможности, няма да има никакъв проблем. Господин Ермен, госпожо председател, с ваше позволение искам да попитам дали моята колега Гърлинг да мине преди мен, тъй като е докладчик в сянка. Благодаря. Искам да благодаря на госпожа Морин Шартие за сътрудничеството. Разбира се, въпросът е много важен и имаме е, втора възможност е, да е, представим нещата както трябва. Темата, както казах, е сложна и е предизвикателство за всички нас. Ето защо е трудно да постигнем споразумение. Трябва да се зададем два лесни въпроса. Какви са рисковете и как да направим така, че работниците да бъдат защитени от тях. Аз внесах няколко изменения, които се надявам, че ще бъдат приети положително. Предложението отразява значителната дейност, извършена от СЗО за ефекта на електромагнитните полета върху човешкото тяло. Определено смятам, че когато прочетете някои от измененията, ще видите, че те не отчитат научните данни се основават на предположения. Щях да кажа суеверия, но нямаше да бъде честно. Директивата трябва да се основава на категорични научни данни, т.е. да е т.е. да се съсредоточава само върху краткосрочният ефект. Много от измененията настояват за преглед. В духът на сътрудничеството съм готова да обърна внимание на преоценка на данните, но съм съгласна с госпожа Алин, която казва, че би било напълно погрешно сега да предвидим е, приемането на нова директива след 5 години. Пред, възоснова на презумцията, че ще дойдат нови доказателства, които може и да не дойдат. Това е свързано с. това може би е свързано с идеята, че може би има нещо, което не знаем и затова трябва да се пазим от него. Това е погрешно. Мисля, че трябва да бъдем реалисти, когато при, е, формулираме позицията си, за да може директивата да бъде транспонирана. Трябва да проявим и прагматизъм, приемам. Е, дерогацията за ядрено-магнитния скенер и аз съм била преглеждана с скенер. Преживяването не е никак приятно. И така, за да сме сигурни, че технологията ще продължи да се използва, обхвата на дерогацията трябва да включва медицински процеси, Разбира се, е, трябва да се предвиди и защита на служителите. Аз съм против всички изменения, които имат за цел да премахнат е, тази дерогация. Аз съм против всички изменения, които искат да премахнат дерогациите за всички специализирани а, е, дейности, например в армията. Знам, че моята колега Макинтар, която е тук, ще поеме доклада от мен. Предоставям на секретарията решението дали трябва да се промени името. Но госпожа Макин Тайер е готова да поеме. Дадах ви думата пръв, защото пръв дигнахте ръка господин Хелмер, след това господин а, Томан и след това ще дам думата на Европейската комисия. Господин Хелмер. Благодаря, госпожа председател. Аз действително а, се чувствам малко изоставен, дискриминиран. Аз никога не съм била подлаган на, на магнитно-резонансен скенер. Ще бъда много кратък, защото читам, че всички основни въпроси вече бяха многократно разгледани. Преди да се тръгне колегата Лис Лин, искам да я кажа, че съм съгласен с почти всичко, което тя каза. Може би това ще подкопае нейното реноме, но така е. Напълно съм съгласен с а, изключенията за магнитно-резонансната образна диагностика, медицински лица многократно се обръщали към нас с молба да отчетем този въпрос. Само един допълнителен коментар. Ние предлагаме изключение за сканир... магнитно-резонансно сканиране, защото ние разбираме като немедицински лица колко е важно и че рисковете да не се прави нещо трябва да бъдат сравнявани с рисковете, ако се прави. Има и други аспекти, които може би заслужават да бъдат включени в изключение, но лобитата в тяхна подкрепа не са чак толкова силни, колкото тези за магнитно-резонансното сканиране господин Томас Ман. След това ще дам думата на представителя на Европейската комисия. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, Елизабет, за този чудесен доклад. Той е много подробен. И а, наистина, ако се основаваме на научни данни, те трябва да са достоверни, та те са. Лиса е много далечен, далече в момента, но се е, е, е, трябва да кажа, ние винаги ще те чувстваме много близо. Аз преди играх тенис и имах имах е, нараних се, трябваше да бъда сканиран и е, това беше едно съоръжение, влизаш като в някаква туба в него и, и човек е много оплашен, направо катастрофа. Ние, мъжете, винаги сме много силни. Може всичко да понесем, но само не такива ситуации. А това беше а, е, е, просто като доказателство за, за това, е, че наистина тези съоръжения са много важни. Въпреки това, е, Елизабет, имам някои изменения. Е, например, изключение за праговите стойности. Аргумент е, че персонала трябва да бъде защитен, но, това, но не е ли е, последствие за това, че но, но не бива ли по-скоро да намалим интервалите на облъчване за пациентите? Може би съществува опасност именно за персонала. Аз говорих с депутати, които а, са лекари и те казаха, Томас, трябват ни тези изключения, но а, имаме може ли да поемем тази отговорност, ако правим разлика а, при персонала а, и да кажем имаме хора, които могат да бъдат облъчвани и други, които не могат? В различни държави и членки темата е третирана по различен начин. В Германия се работи по компромис. Не го познавам а, в момента, но Зная, че е, дискусиите са много противоречиви. Аз самия направих е, много предложения за изменение, но може би може да съберем аргументи, така че в крайна сметка е, да кажем по този мост може да вървим заедно. Благодаря. Merci. Alors, euh... Благодаря. Отговорният директор от Европейската комисия е тук. Има още един представител. Не знае кой ще вземе думата. Не мога да дам думата и на двамата. Не разполагаме с достатъчно време. Благодаря, госпожо председател. Искам най-напред да заявя, че Европейската комисия днес прие директива от 2002 година 0003. Това е директива, която удължава с две години крайния срок за, за а, транспониране на директивата, свързана а, с излагането на влияние на електромагнитни полета. Ние взехме това решение, за да избегнем правната несигурност, която би възникнала ако се стигне до 30 април и все още нямаме директива за преразглеждане на директивата от 2004. Много вероятно е да се стигне до тази ситуация, като се има предвид а, разнообразието на позиции, които изслушахме в съвета по време на полското председателство. Считаме, че срок от две години е разумен срок дава ни сигурност. Ние ще информираме парламента и съвета и ще потърсим едно балансирано решение. Ние представихме в парламента и съвета във всички езикови версии текста на тази директива. Що се отнася до същността на въпроса, ние запазваме позицията си. която предложихме през юни 2011 година за преразглеждане. Ние се нуждаем от една балансирана директива, която ефикасно да защитава интересите на работниците, тези, които а, трябва да имат а, нужната закрила при излагане на влияние на електромагнитни полета. Трябва да има система, която да определя какви са граничните, пределните допустими стойности на излагане на такова влияние. Освен това да се помогне да, на работниците да осъществяват някои превентивни действия, да се извършват медицински прегледи за ефекта от влиянието на електромагнитните полета. Ние искаме обаче да имаме една директива, която да може да се прилага. Опита ни от 2004 година показва, че законодателните органи не взеха някои аспекти предвид. Считам, че навлизането в дискусия, която не отчита резултатите от последните години, може да забави прилагането на защитни мерки за всички работещи, изложени на електромагнитни влияния, не само в сферата на медицината и в армията. За тях ние настояваме да има специфични, контролирани обаче изключения. Това не са изключения от директивата, а изключения по отношение на пределно допустимите стойности. Трябва да се предприемат и предмативни мерки спрямо тази категория работещи. Има милиони работещи, които очакват да получат нужната защита. Затова ние трябва да ускорим работата по вземането на решения от тези въпроси. госпожа Моран Шартие. Аз взех предвид всичко, което беше казано от докладчиците в Сянка и акцентите, които поставиха, тръгвайки от казаното от Лис. Искам да я благодаря за работата, за постигането на напредък по това досие и нямаше да постигнем целта, която се бяхме поставили без нейна решаваща помощ. Бих искала също да подчертая, както каза и тя, колко е наложително да има изключения за магнитно-резонансната образна диагностика. Говори се също за медицинските прегледи. Искам да подчертая, че днес има развитие на хирургичните техники, постигнато е високо ниво, но работещите в тази сфера трябва да са поставени под контрол относно използването на магнитно-резонансите скенери. Знаем, че в определен период от живота ни всички, на всички може да не се наложи да се подложим на такава диагностика. Искам да се спре наказаното от представителя на комисията за необходимостта да се удължи срока за прилагането на директивата от 2004 година, защото срокът 30 април е много близък срок. Текстът е, на Европейската комисия трябва да ни бъде представен, за да можем да го обсъдим ние знаем, че срока беше малко къс, който се постави. Ние заедно ще обсъдим в парламентарната комисия. Удължаването на срока след 30 април. Но считам, че имаме интерес да не отлагаме безкрайно срока. Две години ми се струва прекалено дълъг срок. Всички сме вложили много работа, за да можем да постигнем напреда по текста. Така че две години по-късно ние ще сме много близо до предизборната кампания и до края на мандата на парламента. Затова не е разумно. Ние имаме отговорност, която трябва да поемем. Госпожа Лин работи по текста от 2004 и го знае. Ако не конкретизираме работата, която сме извършили, аз мятам, че можем да вървим много по-бързо бързо и бих предложил да се спрем на срок не повече от една година за финализирането на текста, тъй като неприлагането на директивата от 2004 година е, според мен, скандално. И не бих искала това да послужи за лош а, пример. Гражданите ще си направят извода, че Европейския съюз не може да се организира добре. Целта е да се защитят както боравещите с а, подобна техника, така и пациентите. Искам отново да благодаря на всички докладчици в Сянка, които работиха по това досие. Ние извършихме огромна работа, предстои ни още работа по време на преговорите, които предстоят, за да можем да постигнем успех. Благодаря, госпожо докладчик. Ще добавим точка към графика, в зависимост от предложението на комисията. Ще гласуваме на 13 февруари в Страсбург. Страсбург сега ще помоля всички, които не са нито членове на комисията, нито длъжностни лица от комисията да напуснат залата тъй като ще проведем заседание при закрити врата. Можете да останете с нас да пинем по една чаша отвън, но за сега ще проведем работата си при закрити врата.